Good afternoon, everybody. Добър ден на всички. Преди да започнем с изслушването относно човешките права в Русия, искам да започнем с времето за въпроси и смятам, че тук са колегите от външната служба. Имаме два въпроса. Единия е от мен и е свързан с споразумението за реадмисия с КП Верде и това споразумение е подписано през април. за подписване на споразумение за реадмисия на лица, които пребивават без надлежното разрешение. В момента парламента към него се обърнаха, за да даде съгласието си по текста. За това съм поставила следните въпроси. Съществуват ли притеснения за човешките права, които трябва да се отработят и моля комисията да а, разгледа въпроса от гледна точка на това, че в споразумението се касае и за държави от трети а, държави и също така за граждани без а, гражданство, без държава. Не е ясно какво ще се случи с тези лица, след като да, те бъдат а, а, прияти в Капверде. Може след това да бъдат депортирани в други държави, може да нямат и надлежен достъп до социално-економически човешки права. Какви са плановете на комисията, за да гарантира, че КП Верде няма да депортира по-нататък лица, които е приела, като не нарушава в същото време принципа за ненасилствено експулсиране? Какво ще направи комисията, за да гарантира, че в тази държава се предоставя на всички иммигранти и, лица без гражданство достъп до човешките права, социални и економически права. И тъй като различните страни остават обвързани от задълженията по международното право, което включва човешките права, какво планира комисията да направи, за да осигури изпълнението изпълнението на споразумението, тъй като в самото споразумение не са предвидени изрични принципи за неговото наблюдение. Кой иска да даде отговор от страна на Европейската служба за външна дейност? Сега какво става? Мен ме информираха, че ще има представител на комисията да отговори, иначе нямаше да си давам усилието да го чета. Аз не съм тук да давам отговор, аз съм от координационното звено на Генерална дирекция вътрешни работи. Малко имаме затруднения с пристигането на колегата, но ме уверяват, че ще пристигне. Съжалявам за получилата се ситуация. А имате ли колега с вас, който да отговори на втория въпрос, защото имаме много натоварен дневен ред този следобед? What is this now? So, mystery. Мистерия, загадка. I don't seem to be able to reach anybody. Hi, good to see you. So, what do we do in... Какво да правим в такъв случай? Защото ни информираха, че ще дойде някой. Yes. Okay, so if you from the EIS you ако внимателно изслушахте е, деталните въпроси, които зададох, бихте ли отговорили? На втория. Добре, тогава давам думата на госпожа Кил Нилсен да си представи въпроса. Благодаря. Въпросът, който зададох е за Западна Сахара. В този въпрос има два елемента. По първия въпрос Сахара е списъка на неавтономните територии на ООН. И това е единствената държава, липсваща от системата ПАДОР, която би позволила да участва в европейски е, проекти. Е, въпрос ми е какво може да се направи по този въпрос. Вторият въпрос е свързан с удължаването на мандата на Минурсо за механизма за правата на човека. Положението в момента е блокиране. Правата на човека са споменати в мандата от съвета за сигурност, но искам да разбера Може ли в мандата да се впише и наблюдението на положението с правата на човека? Благодаря. Please, and if you could introduce you. Бихте ли се представили преди да отговорите? Благодаря. Аз съм ръководител на отдел права на човека и насоки за политиката в областта на правата на човека. Въпросът за Западна Сахара доста ни безпокои положението с правата на човека там. Получаваме редовна информация, включително и от Amnesty International, за сериозни нарушения на правата на човека. След, следим внимателно а, обсъжданията в съвета за сигурност в, на ООН за мандата на Минурсо и е, Действително, правилно сте установили, че в резолюцията за мандата на Минорсо не се предвижда наблюдение на положението с правата на човека. По настояще ми има няколко начина за проследяването на това положение. чрез господин Рос Кристофър, представител на генералния секретар, чрез докладите на самия генерален секретар – и чрез наблюдателите на Amnesty International и други неправителствени организации, както и чрез преговори в рамките на диалога с Марокко и на диалога по правата на човека. И тук искам да уточня, че редовно повдигаме въпроса за нарушението на правата на човека в Западна Сахара. И в съвета за сигурност настояваме особено да се направи препратка към Националния съвет по правата на човека в Марокко и да настоим този съвет да осъществява проверки по правата на човек. Госпожа Кил Нилсен, не отговорихте на първата част на моя въпрос, която ми се струва важна. В нея се засяга дейността на европейските институции. Има множество искания за проекти по ПАДОР на европейско равнище, но по тях отговори няма. Зададох този въпрос към комисията още преди 8 месеца. Бе ми казано, ще видим, това е по технически причини, не по политически причини. Моят въпрос е какво става, докъде е стигнал процеса, защо Западна Сахара не е включена в списъка по Пада. Благодаря. Благодаря, Никол. Ще отговорите ли на тази част на въпроса? Благодаря, госпожа председател. Това е въпрос даден към комисията, но комисията не е тук, да, за да отговори на този въпрос. Единственият ангажимент, който бихме могли да поемем, е да предадем на комисията да отговори в писмен вид. Благодаря. Очевидно е, че логистичните проблеми също не могат да се решат. Не е ясно къде са изчезнали представителите на комисията по пътя си към парламента. Разочароващо е това. Ще искаме подробен писмен отговор който ще предадем на колегата и едно копие ще стане в мен. Благодаря с това. С, се движим добре по график. Преминаваме към а, та, темата положението с правата на човека в Русия и по-конкретно политическите затворници и неправителствените организации. Последния път на 20 февруари разглеждахме взаимоотношенията с Русия, тогава разглеждахме економическите и социални права и също така обсъдихме случаи на лошо отношение и на измъчвания в затворите. И затова днес решихме, че е много добре да се съсредоточим върху положението на политическите затворници и състоянието на организациите на гражданското общество. Също така Искам да ви припомня, че при последната консултация за човешките права между Европейския съюз и Русия се случи на 17 май в Брюксел и е наистина много уместно времето отново да се съсредоточим върху положението с човешките права в Русия. Малко по-късно този следобед членовете на парламента ще имат закрито заседание, на което ще изслушат за съдържанието на тези консултации по човешките права между Европейския съюз и Русия, но това няма да е публично заседание, а закрито заседание. Сега, както каза, ще разгледаме състоянието на затворниците, политическите затворници в Русия, както и състоянието на гражданските организации, което намалява ролята и действията на това гражданско общество и се отразява на взаимоотношенията между Русия и Европейския съюз. Наистина много се притеснявам относно някои ограничителни закони, закони, включително закона за чуждестранните агенти, като има и фискални, финансови контролни механизми, налагани от официалните лица, представители на правителството в Русия върху институции, неправителствени организации. Ще чуем малко повече по тази тема от експерта, който сме поканили по темата от Human Rights Watch. При нас е госпожа а, Вероника Сенце Голстон, който е а, директора на, за Европа и Централна Азия на Human Rights Watch. Освен това, сред нас е и Марина Москаленко, която е юрист от Международния център за защита. Госпожа Москаленко е международно призната като една от най-смелите юристки по човешките права и делата, които тя води пред Европейския съд за човешките права, касаят различни случаи на измъчвания в Чечня, Северна Осетия и т.н., както и случая на Ходорковски. Също така сред нас е и господин Уилям Браудър, който е изпълнителният директор на фирмата Hermitage Capital Management, като господин Браудър е основателят и изпълнителният директор на а, един британски хедж фонд, хедж фонд а, който се нарича Hermitage Capital Management и а, се занимава с инвестиции в Русия, включително Газпром в ноември 2005 година, когато а, изведнъж го обявяват като заплаха за националната сигурност в Русия, за това, че разкрива големи корупционни схеми в руски компании. През 2008 година адвоката на господин Браудър, Сергей Магницки, е арестуван по подозрение обвинения за избягване на данъци. След това на 16 ноември 2009 той умира в затвора и той е прибит до смърт. От тогава господин Браудър води световна кампания, като използва медиите, политически законодателни средства, за да излага корупционните схеми и злоупотребите в корпоративните структури в Русия, като става въпрос за частично държавни компании и кампанията общо взето разглежда различни аспекти от делото на Сергей Магниски, като това води до приемането на закон за отчетността в Съединените щати. Така че сред нас са много а, именити колеги, а, защитници на човешките права, както и парламентаристите ние. А, ще започнем с тях. Имаме представител от феминистката организация а, и от а, феминистката група а, Райът. Те са основа, основани през август 2011 година и е, имат 11 жени членки в тази организация. Вероятно е, си спомняте, че в феврари 2012 година пет е, члена на тази група е, направиха изпълнение в една е, катедрала, като са арестувани от е, полицията. Те казват, че протеста е, е насочена към е, православната църква, защото тя подкрепя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 за хулиганство. Третата членка Екатерина Самочевич е арестувана на 16 март. Двете други членки на групата избягват от ареста. През август 2012 година трите задържани жени са обвинени и осъдени за хулиганство, мотивирано от религиозна омраза, като получават всяка по две години лишаване от свобода. На 10 октомври след обжалване Екатерина Самучевич е освободена условно и нейната съдебната присъда е обявена за условна. Като в град Перм ще се гледа искането на Мария Альохина за освобождаване също условно на 22 май. Като делото се разглежда от различни групи, Amnesty International и други, които наблюдават процеси, свързани с а, такива жени затворници. Като сред нас имаме две от членките на тази група, които ще ни разкажат за положението. Тяхната самоличност е скрита а, от съображения за сигурност и ще слушате превода от руски, който е осигурен. Преди да им дам думата, искам да подчертая, че много се радвам, че можем да проведем това изслушване в Комисията по човешки права, а, заедно с Комисията за връзки с Русия. Виждам колегата, който е заместник заместник-председател на делегацията за връзки с Русия. Мисля, че ще е много добре, ако просто изслушаме представителите на Pussy Riot, да изслушаме техните изказвания. Моля ви наистина да слушате. Понякога е много шумно в залата, което затруднява слушането и след това можем да задаваме въпроси, те ще отговарят на въпросите, след което ще се върнем тук на заседанието на подиума. Моля ви да не снимате, защото е необходимо да се вземат определени мерки за сигурност. Моля ви да слушате колегите, служете си слушалките. Знам, че от, някои от вас е, говорят руски и свободно ще слушат без превод. Сега давам думата на първия представител на Pussy Riots. So uh, I wonder where they have to listen in their own language. So Please, uh, you have to put... Трябва да си сложите слушалките и трябва да превключите на езика, на който искате да слушате. След това ще получавате автоматично превода от руски на съответния си език. Okay, so please... Заповядайте, имате думата. Може да започнете да говорите и да видим дали всичко се чува и дали можем да разбираме. Okay, I see help is coming. Виждам, че отиват да им помогнат. Искаме е, да поздравим всички участници в е, тази среща. Наистина се радваме, че имаме толкова много представители, които се борят за човешките права, при положение, че има е, толкова много нарушения. В момента две от нашите членки се борят за живота си в затвора. Както чухте, те бяха арестувани през 2012 година. на 3 март 2012 година след президентските избори в Русия, който трябваше да продължи а, цял ден. И това беше причината ние а, да а, се изявим в катедралата същата година, като ние се осмелихме да говорим против фалшифицирането на предстоящите избори. По това време ние не можехме да предвидим какво ще ни се случи в бъдеще и че ще бъдем санкционирани за това, че изнасяме рок-концерт в катедралата и за това, че ще ни осъдят на лишаване от свобода. Предварителното разследване беше много непрофесионално и присъдата в съда наистина подсказва нагласяване на цялата операция срещу нашата група като всъщност нашата цел беше да изразим политическата си опозиция срещу нарушаването на основни човешки права в Русия и в полза на свободата на словото и а, свободата на самоизразяване и на полова идентичност. Освен това, нашето изпълнение беше против сливането между руската държава и руската църква, което създава авторитарни условия за нарушаване на човешките права. На 17 март три от нашите участнички бяха а, осъдени на две години лишаване от свобода а, на каторга. На 10 октомври тъй като адвоката бе а, променен в последния момент. А, Екатерина Самосевич получи условна присъда. Мария и Надежда обаче остават затвора. И след като Надежда и Катерина са изпратени в каторгата, Московската прокуратура незабавно а, подаде иск за считане на нашето изпълнение като екстремистка проява. А, като едно досие се изпраща от а, Руската дума, но ние не смятаме, че това е легитимен документ, а, включващ информация за фалшификацията на изборите 2011 година, като а, се посочва един видеоклип. Нашето видео засяга морала на гражданите и че гледането на този видеоклип има отрицателни последици, като съда решава да започне гражданско дело по едно от видеята, но съдебното определение всъщност се отнася за всички наши изпълнения. Членовете на групата нямаха възможност да се изкажат по време на съдебното заседание. Екатерина Самуцевич няколко пъти апелира да вземе участие като а, ответник, само че нейният апел бе отхвърлен. В резултат от това делото всъщност се водеше единствено от прокуратурата, която представи обвиненията. На 29 ноември съда произнесе, се произнесе, че нашите четири видеа са екстремистки. Това включва и видеото ни на изпълнението на червения площад. Като грубо заглавието може да се преведе на това видео като Путин е жълт. Твърдението е, че ние подстрекаваме етнически, политически и религиозни чувства на омраза, като следващата инстанция признава първата присъда за легитимна. Това се превръща в един ясен пример за репресия, но също така и цензура върху музиката, изкуството, интернет носителите, които станаха един доста мощен инструмент в нашата култура. Като цензурата в нашата страна въжи и за други форми на изкуството. Отменят се изложби, а ако по някакъв начин художниците или артистите по някакъв начин правят препратка към нашите а, изпълнения. Същото се отнася и до представителите на медиите. Медиите, които цитират част от текста на нашите песни или по някакъв начин ни споменават, се забраняват, което е показателно, че а, свободата на словото в Русия е сгазена. Ние се опитваме с законови средства да противостоим на това. Обърнали сме се с обжалване към още по-висока инстанция, надзорния съд, като в тази жалба са изброени всички нарушения, допуснати от съда по време на разглеждане на криминалните обвинения, свързани с нашите видеоклипове. По време на процеса имаше доста нарушения в събираните следствени материали. Имаше големи нарушения на, наказо... наказ... на наказателно-процесуалния кодекс. През 2012 година, след като бе произнесена присъдата, руското правителство предприе множество стъпки за въвеждане на ново право, което да им дава възможност да наказ... наказват подобни художествени прояви. Ето, например, има нов закон срещу обидите срещу вярващи. И депутатите наричат този закон закона по сираят. За да вкарат приятелите ни в затвора, бяха нарушени множество закони в Русия. Но ето на, вече нещата стоят така, че правителството ни и съдебната система може да наказва творците без да нарушава каквото и да било. Нашите приятели се борят за освобождаване и използват наличните за това правни средства. Имаше а, е, е, процес, е, при който Мария Елякина искаше пускане а, при под, подписка. Надеждата Луконникова поиска освобождаване, но и на двете, двата процеса не постигнаха успех, въпреки че и а, Надежда Толконникова и Мария Елякина са изключително примерни в затвора. Освен това са майки на деца, на малки деца. И в Русия прави, правото такова, че майки, грижащи се за малките си деца, не могат да бъдат вкарвани в затвора преди децата да пораснат. По член 82 от наказателно-процесуалния кодекс имаше обжалване от страна на, на Мария Толоконникова а, срещ, срещу това, че е хвърлена в затвора, въпреки че има много малко дете. А обжалването й беше отхвърлено с заявлението, че тя не е способна да отглежда деца. Тя е, е от 7 дена на стачка, на гладна стачка. Няма право на какъвто и да било контакт със света, не може да се обажда, не може да пише писма, не може да пише имейли. 7 дена вече е в гладна стачка, но в затвора все още е, е принудена да работи и е, все още няма достъп до своя собствен адвокат. Единствено до нея има достъп един известен руски блогър, който чрез съда успя да постигне, да извоюва правото да я посещава. Той е единствения е, човек, е, на който не му се отказва достъп до е, домаша. Тя има нужда от подкрепа, а, има нужда от контакт с хората. За това се бори и за това направи тази гладна стачка а, условията, при които се държат хората в затвора, са ужасяващи. Нямат право да излизат от килиите си. Килиите са заключени, нямат достъп до медицинска помощ. Нямат а, каквото и да било право да се движат това е положението. Нищо не се е променило от началото на гладната стачка сам. Благодаря много за вниманието. Това е всичко от мен. Thank you. Thank you both very much for your statement and describing the situation. Благодаря ви много за вашето изявление, за описанието на ситуацията във връзка с членове на вашата група, които са в затвора. Сега ще действаме както обявих. <clears throat> Ще чуем няколко въпроса после ще получим отговор и продължаваме с програмата тук. Госпожа Ойланд. Благодаря, госпожо председател. На първо място смятам, че чудесно, че имаме тази възможност днес. Една необичайна възможност, бих казала, да чуем членове на Посираят в Европейския парламент. В същото време смятам, че е съвсем логично да го направим днес, тъй като Европейския парламент – отблизо следи целия случай, цялата история, какво се случва в Русия, какво се случи миналата година. Европейския парламент прие резолюция във връзка с проблема за политическите затворници и по-конкретно въпроса е свързан с Пулсираят беше засегнат в нашата резолюция. Затова исках просто да чуя информацията, че и следващата седмица на моята политическа група АЛТЕ ще организира международен семинар за политическите затворници в Русия, включително Пусират, включително в случая Магницки. Така че всичко това е в нашия дневен ред. Въпросът към представителите на Пусират и разбира се, нужно е в Европейския парламент да приемем още една резолюция било то в сесията през юни а, или през юли, за нарастващата загриженост за политическите затворници в Руската федерация. Въпросът ми към членовете на Позирата е какво е вашето предложение или какво очакване бихте имали от Европейския парламент? Какво друго можем да направим за вас? Благодаря. Благодаря, казва председателката. Има ли други колеги, които искат да вземат отношение? Bella. Мисля, че е чудесно, че е, има възможност да дойдете в, нашото, в нашата комисия и да ни разкажете за ситуацията Мария Алохина е на гладна стачка, а миналата година господин Медведев в една а, публична реч говори за липсата на състрадание, съчувствие в неговата държава. А септември вече говорихме за безусловното освобождаване на членовете от Посираят. Въпросът ми към вас е. Дали се а, провеждат по-нататъчни преследвания в Русия. Чуваме за неправителствените организации, че те се стигматизират като чуждестранни агенти и така нататък. Има ли допълнително преследване за членовете на Посираят в момента? Благодаря, казва председателката. Надявам се, че преводът е проработил и ще можете да дадете отговори на въпросите. И се обръщам към колегите. Отново можете да използвате слушалките, за да слушате вашия език. Разбира се, че ние бихме искали да има резолюция за нашия случай. Раз... Искаме да се разреши нашия случай. Също така се борим и през Европейския съюз. Европейския съд за човешките права. Разбира се, че бихме искали да има резолюция. тъй като нашия случай ще бъде разгледан в Европейския съд за човешките права. А сега за подобните случаи в Русия, дали има подобно преследване или продължаващо нещо ново. Посираят е най-жестокият от тези случаи, но има и редица други творци, които биват преследвани по подобни причини. Авдер Торгонян а, напусна Русия, избяга от Русия и е от години в Европа, крие се от руските власти. Една група на име Война или Война са в Европа също по подобни причини, тъй като биват преследвани по подобен начин. Редица други творци пострадаха по различни при при различни други случаи, да речем, а, Асторожна религия, една изложба, която беше проведена. Те не бяха а, в затвора, но имаше много сериозни глоби, които се наложи да платят. Мисля, че случая на посираят ще позволи на властите да наказват а, творците още по-сериозно. Ето защо не искаме такава ситуация да се повтаря. Вторият ви въпрос Трябва да разберете, че в а, нашата страна а, се промиват мозъците на хората през а, а, медиите, телевизията на първо място, радиото, вестниците. 100% са контролирани от правителството. И за това а, мнението на хората се влияе в огромна степен. А, а, от медиите. Има много негативно мнение за нашата група заради това, че населението е обект на всички тези негативни послания за нашата група. Благодаря много за вашето изявление и също така искам най-топло да благодаря за вашето усилие да дойдете до тук и това, че поехте този риск. Доколкото разбирам, трябва да ви освободим сега, но както чухте от няколко колеги, колеги мога да ви уверя, че всички политически групи много внимателно следят развитието по отношение на новите рестриктивни закони и вие говорихте за закона, за изразяването, а, творческото изразяване, заради политическите затворници, а, отношението към тях, както в съдилища, така и след това в затвора. Така че още веднъж ви благодаря. Стигаме до първия оратор тук на подиума вече. Искам да поканя а, госпожа Мускаленко. Карина Москаленко, за да говори за съдбата на политическите а, затворници в Русия. Благодаря. А, уважаеми членове, дами и господа, благодаря за това, че ме поканихте като адвокат в областта на човешките права в Русия, който работи срещу нарушението на човешките права права и с удоволствие ще дам повече информация за съдбата на моите клиенти, на жертвите на несправедливия процес и други нарушения в моята страна. Бях представена като член на Международния център за защита и във връзка с днешното обсъждане, аз съм член и на Хелзинки, групата Хелзинки, където всички организации за човешките права в Русия също членуват. групата Московската хязинска група по-точно и в Международния Център за защита ние също участваме и в Международния център на юристите, където също съм член. представяме случаи пред Европейския съд в случаи, в които не можем да защитим нашите клиенти в съответната страна. И след това изпращаме делата в Европейския съд за човешките права. Известни политически затворници са нашите клиенти и ми се иска да кажа няколко думи в тяхна полза. И не очаквайте от мен някаква политическа а, реч. Не само защото в а, Русия е толкова опасно днес, че дори и защитниците, адвокатите могат да бъдат обвинени в а, държавна измяна и да бъдат осъдени. А, най-вече защото ние сме адвокати. Ние винаги използваме нашите правни средства. И това оръжие е много мощно. И като адвокати ние предпочитаме да действаме в полза на нашите клиенти от чисто правна основа. Подготвих някои а, бележки. Всички адвокати а, не обичат да четат, но тъй като имам само 10 минути, ще прочета и после, като има, ако имате въпроси, ще, с удоволствие ще им отговоря. А, моето участие в защитата на политически затворници в Русия е от много години. Юри Шадрин беше първия ми случай, който беше първия а, такъв обявен от Amnesty International като политически затворник и това се случи в средата на 90-те. Тогава беше съвсем различна държавата, бих казала. Това беше дори преди края на неговата гладна стачка. Amnesty International е в течение с случващото се на много хора извън и в Русия. Михаил Ходорховски е по-известният ми клиент и много пъти поканена от вас съм имала възможност да говоря за Михаил Ходорковски и се радвам, че все още задържам вниманието ви по този случай. За това ще започна с него. Той също се разпознава като политически затворник. Затворник заради убежденията си, според Amnesty International. Неговия случай за мен и за много от моите колеги и приятели е символ а, на разпада на върховенството на закона в Русия. А, минали септември резолюцията на Европейския а, парламент за политическото използване на правосъдието имаше именно такъв фокус тази година стават 10 години от задържането на Михаил Ходорковски. Той е задържан и обвинен два пъти по обвинения, които взаимно си противоречат, нямат никакъв правен смисъл и не бих била изненадана да чуя, да видя и трети повдигнати обвинения, където, разбира се, самите адвокати могат да бъдат атакувани и а, властите са се опитали да го направят вече наведнъж. Европейския съд за човешките права а, отсъди в контекста на второто от трите а, му оплаквания, че през октомври 2003 не а, правилно е задържан и незаконно е държан под стража в нехуманни условия. Това е в първото от трите обвинения. Така или иначе, през септември 2011 председателката Колеги, моля ви да запазите тишина или ако има нещо неотложно, да го обсъдите навън, за да можем да слушаме внимателно. През септември 2011 Международната адвокат адвокатска организация е, беше в нашата съдебна зала с пълни правомощия за наблюдение и каза, че е, съдебната процедура не е справедлива и не може да подкрепи подобно съдебно решение. Ходорковски е един от най- известните политически затворници в Русия и в момента той е широко уважаван, въпреки всички опити да се изолира и да се маргинализира неговата като да се маргинализира той. В държава, в която би трябвало да има върховенство на закона и човешки права, а, не би следва да се случват такива неща, защото Русия е член на Съвета на Европа, не може да има наказателни престъпления в обвинения в това отношение. Ходорковски не веднъж беше споменаван в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа във връзка с първото обвинение. Асамблеята каза, че то отива отвъд а, наказателно на като преследване и а, е свързано с политическа опозиция. За следващото обвинение се разглеждаше като знак, че а, съдебната система в Русия е под влиянието на изпълнителната власт. Това показва, че има системен проблем в Русия във връзка с политическото използване на съдебната система. Ходорковски беше първия а, случай и какво виждаме днес Алексей Нивални, последния случай. Но тези хора поне оцеляват до момента. Но си спомняме нашите колеги, които бяха жертви на политически убийства не мога да не спомена Ана Политковская и моя приятелка, която беше убита. И до момента никой не е обвинен или осъден. И най-опасното е, че това, тези свидетелства за участието или следите за участието на държавата в този случай са покрити, затворени и в отворения процес ще бъде само част от случая. Това е много опасно, защото това е една безнаказаност, която продължава и продължава. Нашите адвокати означа... участват в тези небезопасни случаи и виждаме, че преследването на политическите фигури продължава, репресивно използване на а, прокуратурата и на съдилищата. Това е систематичен проблем, който виждаме и в третирането на неправителствените организации. След малко ще чуете още за това, но искам тук да кажа нещо като член на руските НПО. А, властите а, е, обичат да представят активистите на НПО-тата като непатриотични или манипулирани от чужбина, което подрива а, Русия отвътре. За мен няма нищо по-патриотично, нищо по-патриотично от това да се водят кампании за по-прогресивно, по-демократично общество в нашата държава. Нашите адвокати представят случаи в Европейския съюз, в Европейския съд, макар да са срещу Русия, това не е срещу, а, срещу Русия по същество, това е за Русия, за да се подобри ситуацията в Русия, да се защитят а, руските хора. Днес аз не съм само член на а, Московско Хелзинската група, но представлявам и прокуратурата за това а, сплашването на държавата към а, НПО е много важно. Людмила Алексеева, когато отиваше по стълбите, а не по фасансьора за договаря на въпроси, наистина страдах, защото дори и а, разследващите органи а, се извиняваха и казваха, Людмила Михайловна, извинявайте, че трябва да ви задаваме тези ужасни въпроси, но се, нади... но се налага но а, така се случва, че просто трябва да се следва реда и това е едно от най-опасните неща в съдебната система, в прокуратурата и в разследващите органи, когато те не са независими. В моята работа като адвокат в Международния център за защита виждам как се използва всичко това и е, виждам колко голям брой, колко голям дял от е, тези случаи са срещу, срещу Русия отиват и до Европейския съд. Една четвърт. Отнема години да се преключат и това ме убеждава, че много хора в Русия са задържани заради своите политически убеждения и действия, дори е, заради желанието си да са независими, да действат като независими. Особено съм загрижен за тези е, мирни протестиращи, които, са се, е, които бяха арестувани миналия май месец. Властите казаха, че протестиращите са нападнали полицаите, но всъщност присъствалите там казват, че са използвани агенти-провокатори. Седем от и обвинените са подали своите жалби към Международния Европейския съд за правата на човека, един е в Нидерландия, а, и той също иска обежище, което му е отказано. А в подобна среда какво може да направи един политически затворник? Ами обръща се към Европейския съд на, за човешките права. Това е последната инстанция, но а, руските власти се опитват да забавят работата на съда чрез неприлагане на предишни решения. Това е наистина голям проблем, което води до хиляди повторяеми дела. Това е иронично, но има огромен брой дела, а, които идват от Русия и много от тях а, свършват на моето бюро и са в полза на руските власти, а не на руснаците. И на последно място, съвсем накратко, искам да спомена нова класа на политически затворници в а, а, Русия. Това са сираци, които представлявам в Страсбургския съд а, заедно с а, техните усиновители американци. Това са нови политически заложници в Русия. Те са уязвими и а, страдат чисто по политически причини. Но вероятно с този въпрос ще се занимая в заключителните си бележки, защото забелязвам, че отдавна свършиха десете ми минути. Благодаря ви за вниманието. Thank you for... Много ви благодаря за изказването. Давам думата на господин Браудър да говори по, дел... по, по случая Магницки. За съжаление, аз съм тук да говоря за политически затворник, който е мъртъв. Госпожи, господин Магницки, както всички е, знаем, Сергей Магницки, това име е познато на всички ни. Благодаря на Комисията по човешки права, на депутатите от Европейския парламент. Много от вас познавам лично и е, държите неговото име живо и на световната сцена, като използвате този форум сега и ви благодаря за това. Сергей Магницки бе убит в а, затвора в Русия преди 3,5 години, бе задържан в арест и а, е арестуван, защото открива корупционни схеми в Русия, в правителството на Русия и хората, които участват в тези схеми, по-скоро искаха да го видят мъртъв, отколкото да се премине през какъвто и да било законно съобразен процес. След неговата смърт аз превърнах своя, свой дълг а, да постигна справедливост за Сергей. Имам предвид вид а, по стария начин справедливост. Обръщам се към правителства, които а, ще ме изслушат и казвам, може ли да ми дадете правосъдие? Обръщам се към британското правителство, към Европейската комисия. Всички се изказват колко е лошо, че е починал Сергей Магницки. И след това нищо не се случва. Нищо не се случва, защото руското правителство просто не му пука какво казват хората, думите са ефтини. И в крайна сметка, през април 2010 година, ни хрумна нова идея, т.е. не само думи, а действия, да има последици. Тези последици бяха да се отнеме моята способност, да, да се отнеме способността на хората, които убиха Сергей Магнитски да пътуват и да използват банковата система. Всъщност аз а, седях с колежката тук до мен а, в Американския конгрес, когато това се случи. Работих с много от вас тук в Европейския парламент, за да може тази идея да се разпространи в Европа. Тази идея бе революционна. Това е нов метод за борба с нарушенията на човешките права. До сега никой не е предприемал приема на подобна стъпка. Руснаците са ужасени а, и съм удовлетворен да кажа, че имахме два големи успеха. Единия е, че седим сега тук в тази зала, че седяхме в тази зала през ноември миналата година в Европейския парламент. Голямо мнозинство призова Европейския съвет да наложи санкции върху хората, които убиха Магницки и също така репресират други руснаци. Също така Обама по-късно подписа и закона Магницки за отчетността. Това е, според мен, е, в нашия случай, в много други случаи, една огромна стъпка за много години наред вече. Както Карина спомена, това не дойде без последици за много различни хора. Що се отнася до американците, Владимир Путин беше толкова ядосан от това, че евентуално той и негови колеги със сигурност ще получат възбрана замразяване на активите и искат да си отмъстят. Затова им хрумна така просто невероятния начин за отмъщение. Но нека първо да кажа, че първо я да замразим американските активи в Русия, т.е. да им върнем със същото, като видяха, а, че могат да замразят а, активите на Ситигруп в Русия, а, обаче, а, когато се замразят руските активи, това са реални пари. Защо да не спрем им хрумна след това а, американското военно оборудване на път към Афганистан? А ако обаче това се случи, а, си казаха руснаците, това означава, че няма да ни разрешат да си носим нашите неща в Сирия. И какво ще се случи, ако а, а, забраним осиновяването на деца, инвалиди, деца, които са сираци от американци. Това е последното, което им хрумна. Виждате, че как а, тази случка а, ги накара да ползват а, живи бебета, деца, като щит. А, просто виждате какво се състои руския режим. Също така, те си отмъстиха на Сергей Магницки и на мен малко след като бе прият закона Магницки, те оправдаха един единствен човек, един доктор и всички други официални представители, които а, бяха замесени в делото Магницки. Прекрати се разследването за убийството на Сергей Магницки, т.е. всички са оправдани по това дело и той е прекратен. Имаше по националната телевизия едно предаване, обвиняващо Сергей Магницки за престъпленията, които всъщност той е разкрил. И шокиращо Сергей Магницки три години след като почива се озовава в съда, така да се каже, т.е. неговото дело се гледа посмъртно в руски съд. Също така има в Европол заповед за арест. Е, в е, Европол е пусната тази заповед, но от Интерпол от миналия петък я свалиха тази заповед, а затова аз успях да дойда тук при вас днес. Америка е, е важно място, където се започна това усилие, но Европа може би е 20 пъти по-важна, що се отнася до активите, интересите на руснаците те си а, пращат децата тук на училище, имат имоти, пътуват, ходят в почивка. Затова а, Путин а, толкова се отчая а, от а, този закон и забрани осиновяването на деца. Аз предложих на Ирландския парламент наскоро да възприеме резолюция, с която се налагат санкциите магнитски в Ирландия. И руския ам, посланник а, написа веднага писмо на ирландците, че ще забрани веднага осиновяването на руски деца от а, ирландците, ако го направят. И а, ирландците отстъпиха и аз не ги виня, защото Ирландия е малка държава с няколко милиона жители. А, тази случка в Ирландия е показателна, защото а, показва, че не може да се справи изправи една държава с Русия. Трябва цяла Европа да се изправи. Кристина Ойланд направи едно предложение ноември миналата година да се призове Европейския съвет да наложи санкциите магнитски. В отговор на действията на Европейската външна служба по време на изслушванията бе, че се чака резултат по изслушването по делото Магницки и някой ще бъде наказан, но е ясно, че никой не бе наказан в крайна сметка за неговата смърт. Ясно е, че след тази резолюция нищо повече не се случи. Имаме обаче възможност сега Европейския парламент не може да принуди съвета на министрите да направят каквото и да е било. Но изведнъж Европейския съюз а, преговаря с руското правителство и а, 15 хиляди официални представители на руското правителство могат да пътуват безвизово в Европейския съюз. В момента това тече и принципно е постигнато споразумение между двете страни. Ето тук има власт Европейския парламент, защото Европейския съюз трябва да получи вашето одобрение. Вие трябва да гласувате за подобно съглашение, подобно споразумение. Затова аз и някои други колеги сме предложили една идея, а именно да се блокира, да се попречи на тези 15 000 паспорта за корумпирани руски официални представители и Европейския съвет да наложи наистина един акт магнитски, както е трябвало да направи преди. Затова моля ви да подпишете писмото на Кристина, да подкрепите тази инициатива, да си използвате властта на единственото място, където можете, за да се осъществи тази идея. Благодаря ви. И аз ви благодаря господин Браудър. Сега а, Вероника Голстон от Human Rights Watch ще ни разкаже за ситуацията, в която се намират неправителствените организации. Госпожа Голстън а, също участва в писането на доклада на Human Rights Watch от април тази година по отношение на законите в Русия, които ограничават дейността на организациите на гражданското общество. Е, благодаря ви, благодаря ви много за тази обмяна на мнения. Това е, може би, най-ключовия момент да се обсъжда ролята на гражданското общество в Русия. Наистина е най-подходящия момент да говорим за човешки права в Русия по-широко. След връщането на Владимир Путин на власт като президент миналата година, правителството атакува гражданското общество по безпредседентен начин след падането на Съветския съюз. Много често се приемат рестриктивни закони, много бързо и има нова дефиниция за предателство, държавна измяна. Ако някой участва в международно застъпничество, той е предател. Има криминализиране на клеветата и също така наказателни изменения в нормативните актове, касащи публичните демонстрации. Но основното в цялата тази инициатива на правителството е един закон от ноември миналата година, в който се изисква неправителствените организации, които получават чуждестранно финансиране и се ангажират с политически дейности, да се регистрират като чужди агенти. Именно този закон изглежда в сърцевината на усилията на Кремъл да потуши гражданското общество и аз за това ще занимая именно с него. Много от вас, вероятно, са запознати с последиците от този закон, но нека аз да ви представя основните елементи. Той разширява вече съществуващ тия контрол на държавата върху организации, които получават чуждестранно финансиране, като изисква допълнителни отчети, доклади и допълнителни инспекции проверки от страна на държавните органи, като всяко получаване на чужди средства е поставено на равни нога с това да бъдеш чуждестранен агент. И това включва и различни рутини дейности, като застъпничество за политически промени или повлияване на общественото мнение. Подобен закон налага на организациите да публикуват в своите материали изрично, че са чужди агенти и ако не спазят закона, ще бъдат глобени и дори втик, е, вкарани в затвора. В Русия чужд агент недосмислено означава шпионин. И ако се принуждават организациите да твърдят, че са такива, означава да ги принуждават да лъжат. Тоест, целта на закона е да се демонизират, дискредитират определени граждански групи, които получават чуждо финансиране. И това впечатление се подсилва още и от факта, че медиите, които са притежание на държавата, водят пропаганда а, срещу тези организации, а, като казват, че прокарват чужестранни интереси срещу а, пари. А, Европейския съюз и външната служба, която има представителство в Москва, както Европейския, съюз, Европейския парламент са изразили а, противопоставянето си а, на този закон, но а, различни а, руски представители на високо ниво а, твърдят, че а, целта на този закон е единствено да се осигури прозрачност за чужестранното финансиране, а, че руснаците имат право, имат а, право да получават а, такава прозрачност, кои организации получават а, чужестранно финансиране. Освен това, а, се казва, че трябва а, международните а, партньори да се а, въздържат а, от а, коментари, докато не се появят действия на законоприлагащите органи. Обаче такива действия вече са на лице от март и април вече с нашия доклад става ясно, че стотици НПО-та са инспектирани от органите, включително Московския офис на Human Rights Watch, като част от масова кампания да се установи кои са тези организации, които според правителството са чуждестранни агенти и да се накарат тези организации да възприемат официално да се обявят за чуждестранни агенти, което за тях би било унизително. И инспекциите са много подробни, много нарушават работата и се намесват в работата на организациите. Като групата на тези организации включва основно такива, които се занимават с човешки права, които работят с местните общности или критикуват правителствените практики. Има някои а, изключения, а, като например а, различни а, групи, а, които са екологични, занимават се с дивите животни или някои заболявания у хората. А, такива организации също са мишена. Нашия списък постоянно се а, актуализира и се вижда, че поне 6 групи са обект на административни производства, защото не са се регистрирали като чуждестранни агенти. Поне 14 органи... организации са принудени в срок от един месец да се регистрират като чуждестранни агенти, иначе ще бъдат наказани по административен път. Ако а, има такива, които за бъдеще планират а, да получават чуждестранно а, финансиране или да се занимават в политическа дейност, а, такива организации трябва задължително да се регистрират според правителството. Нашия списък не е изчерпателен, а, защото много организации а, крият, а, че са били принуждавани. Само някои малко организации а, отворено говорят а, за това. Ето някои от дейностите, които прокуратурата вече е признала като политически. Допринасяне а, на альтернативни доклади за спазването от страна на Русия на стандартите на ООН, хомофобското законодателство, доклади по този въпрос, повдигане на осведомеността за човешките права, корупцията и държавните политики, организиране семинари, кръгли маси и други събития за обсъждане на тези политики и въпросите за международното сътрудничество и списъка продължава нататък. И така, какво могат да направят партньорите на Русия и какво би трябвало да направят? Никой не трябва да се съмнява колко сериозно е положението в Русия. И всички трябва да използват всяка една възможност на възможно най-високо равнище да настоят пред правителството да се преустанови преследването на гражданското общество, да се спазват политическите права и да се създаде едно добре функциониращо гражданско общество това трябва да бъде правено при всяко едно посещение, трябва да бъде правено на възможно най-високо равнище и да бъде правено публично. Трябва да се призове руското правителство да отмени закона за фразата чужди агенти и други закони, които увреждат действието на между на неправителствените организации. Европейския съюз може да изиграе много важна роля тук. И а, много добър форум за това е предстоящата среща на върха Европейския съюз Русия. Надяваме се, много ни се ще а, да можем а, да видим а, декларация от е, тази среща на връха, която да е по-различна от предишни декларации, които по-рано е, до тук е, са все а, много общо и неясно формулирани. А, искаме да чуем конкретно какви са повдигнатите а, поводи за безпокойство и какво ще бъде направено по въпроса. И освен това, бихме искали Европейския съюз да има единна политика спрямо Русия и всички 27 държави членки да вземат силна, твърда, принципна позиция а, срещу случващото се в Русия по отношение на свободата на сдружаване и свободата на словото в Русия. Надявам се, че можем да разчитаме на вашата подкрепа. Благодаря, госпожо Голцен. А, сега ще дам думата на депутатите. По тази точка бяхме планирали да работим до 5 часа, а, но можем да удължим малко времето. След това предлагам а, да се занимаем с а, точка разни, по която ще се срещнем с защитник на правата на човека от Колумбия и след това имаме заседание при закрити врата, така че мисля, че можем да удължим работата по тази точка с 15 минути. Кой иска думата? Господин Донскис. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко бих искал да благодаря на всички, които се изказаха за а, смелостта, с която представиха а, цялата тази подробна информация. А, не за първи път виждаме съвсем очевидно колко тежко е положението с правата на човека в Русия, каква, до каква степен те се пренебрегват и дори някои езикови хватки, е, посочени от представители на Human Rights Watch, вече а, се използват за очерняне, защото думата чужд агент в Русия просто означава шпионин. Това е чужд агент, означава предател. Изменник. Така че много трябва да внимаваме тук. Виждали сме такива случаи по-рано, но вече може да се говори и за връщане на съветските практики, на съветската на фразеология, на нещата, които се служаха в Съветския съюз едно време. Е, напълно съм съгласен с господин Браудър, че подходът страна по страна няма да доведе до нищо. Трябва Европейския съюз да действа обединено, защото всяка една отделна страна, на една малка страна, може да бъде изнудвана от една такава гигантска страна като Русия. Затова трябва да бъдем обединени и принципи, да имаме една обща европейска политика. Благодаря господин Донски с госпожа Ойланд. Благодаря, Барбара. Да, действително, а, много се радвам, че ти пое инициативата да организираш това изслушване днес след обед. А, темата е изключително важна и много се радвам, че тук има представители и на Европейската комисия, и на съвета на Европа. Реалистично погледнато, ако трябва да се приема право на ниво Европейски съюз, процесът е много по-дълъг и подробен, отколкото в Съединените щати, където има федерализъм. Тук става дума за 27 отделни държави членки и в всяка една от тях трябва да се обмислят настоящите предизвикателства, свързани с Руската федерация. И все пак, Процесът а, за въвеждане на закон магнитски на европейско равнище вече започна. Започнали сме го а, тук миналата година и той върви. А, без споменато писмото, а, което се е, подписва тук в Европейския парламент. Някои от вас вече са го подписали. Идеята е да се изпрати писмо до правителствата на държавите членки на Европейския съюз, припомняйки им препоръката, прията с голямо мнозинство от Европейския парламент миналия октомври. И ако това писмо не получи е, конкретен отговор, следва малко по-късно тази година да обмислим какво друго може да бъде направено на ниво Европейския съюз. Напълно съм съгласна, че подходът страна по страна не може да ни заведе много далеч. А, видяхте какво се е случило в Финландия, например. И колко бърза е била реакцията на Русия чрез посланника на Русия с една а, намеса чрез а, открита заплаха заплаха срещу една малка страна за налагане на санкции. И така, ако. И, именно за това трябва да се подеме не само правна инициатива, но и политическа инициатива чрез Комисията за външни работи на Европейския парламент, защото не е допустимо такива неща да се случват. Казах, че е назрял момента за приемане на закон Магниски на европейско равнище. И това е така, защото е необходимо много ясно да се заяви пред настоящия режим в Руската федерация, че случващото се там, особено през последните две години, е напълно неприемливо. От е, изборите насам, от е, факта, че те е, е, не бяха нито свободни, нито е, честни, е, преминавайки през всички политически затворници и прочие. На второ място, една такава твърда политическа позиция е много важна и за хората в Русия, защото те трябва да знаят, че имат подкрепа. Те се борят за своите е, собствени конституционни права. През 1992 година Руската конституция бе приета с референдум от руския народ. Но твърде малко от политическите права на гражданите са валидни де-факто. И така, благодаря ти много, Барбара, че организира това изслушване. Има трима колеги, които искат да се изкажат и след това давам думата на господин Фул от службата за външна дейност. Ребека Хармс. Още от самото начало аз подкрепях а, подхода Магницки от страна на Запада а, като добър инструмент. Има обаче проблеми с резултатите – по този инструмент. И бих искала да ми дадете малко повече информация за случая с осиновяванията. Благодаря на Ребака Харм. За сега давам на госпожа Вайдере. Благодаря, госпожа председател. Искам да благодаря на вас, госпожа председател, за това, че организирате това изслушване и да изкажа пълната си подкрепа към казаното от колегите Ойоланд и Донскис. Мога само да повторя казаното от тях, че настоящият режим в Русия съвсем не би харесал да има такъв, не би бил доволен да има такъв закон Магницки на, на ниво Европейски съюз. Също време искам да посоча следното. 60 години след смъртта на Сталин, в столицата на Якутия съвсем наскоро бе открит паметник на Сталин. Нещо, което бе приветствано от Комунистическата партия на Русия – която благодари на олигарка Овсеев, който е добър приятел на Путин. 24 са паметниците на Сталин в Северна Осетия. 17 са паметниците на Сталин в Руската федерация. Та въпросът ми е на къде изобщо върви Русия изглежда, че тоталитарното минало се пренаписва като героично. Да не говорим, че безпросветността в Русия по тези въпроси е просто потрясающа. Организирах конференция по тези, този въпрос, наречена Давид и Голият, е, тоталитарното минало на малките народи. И след тази конференция е, Външно министерство на Русия ме цитира да казвам нещо, което никога не съм казвала. Написах писмо до посолството на Русия с настояване за опровержение. Разбира се, не получих какъвто и да било отговор. И така, министерствата в Русия използват откровени лъжи като свой метод. И така. Призовавам нашата подкомисия внимателно да следи този въпрос и да настои темата да влезе в дневния ред и на работата на комисията по външни въпроси. Защото, а, и тук съм съгласна с колегите, ако се работи страна по страна, няма да постигнем нищо. Но ако действаме заедно, не могат да ни пренебрегнат. Има и други е, сериозни притеснения. Ето, например, е, правилата на СТО се пренебрегват от страна на Русия. Не можем да продължим, е, да допуснем това да продължава. Трябва да действаме обединено и това е спешно. Благодаря. Благодаря. Сега господин си има думата. Thank you, madam. Благодаря, госпожо председател. Искам и се само да да направя една бележка под формата на а, въпрос. Дали вече не е време да коригираме езика си, когато говорим за руския режим, настоящия режим и неговото управление и цялата тази система? Да вземем за пример съдилищата. Има ли съдилища в Русия или не? Може би на някои гражданско-правни въпроси да, но когато говорим за политическите въпроси, съдилища, вземащи основани на политически основани решения. Защо трябва да се наричат съдилища, може би? Друга дефиниция би била по-подходяща, като камери, анализиращи политически решения, излизащи от Кремъл, специална камера, която издава такова решение под формата на съдебно решение, като всички знаят, че това решение не е взето от съда, а идва от по-високи нива. Същото въжи и за закона. Какво означава закон според нормалните възприятия? да речем нещо такова от най-високия на висока инстанция и, и да речем парламента се очаква единствено да подпише, да подпечата този закон. Може би след няколко години би следвало да а, използваме такива думи или защо да ги използваме сега. Това не са закони, това са укази за чуж, чуждестранните агенти. Това не е нормален закон. Също състоянието на на законодателството или състоянието на държавата, правовата държава. Каква държава? Става въпрос за а, империя. Няма правова държава има държава с укази. И като говорим за режима, мисля, че би било по-подходящо да го наречем държава на указите или държава на а, преднамерените заповеди няма публичен консенсус, няма дебати. Просто някой поставя нещо на масата и думата гласува. Може би държава от норми, наложени от а, ръководителя или управляващия не е, дем, не е демокрация. Не може да има демокрация от заповеди и наложености. Това не е нещо, което може да се нарича демокрация. Такава ситуация не може да бъде наречена демокрация. Такава една империя не е демокрация. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Мисля, че някои от описанията, които дадохте, не пасват само на държавата, която вие визирахте, защото има и други държави, в които има очевиден страх от решенията в някои от съдебните производства. И така стигна до края на това изслушване. Имам следното предложение как да действаме. Господин Пун ще чуем от а, чужбата, службата за външна дейност който отговаря за Русия, да ни каже каква е, е вашата гледна точка по различните въпроси, които повдигнахме тук. Освен това, имаме въпрос от Ребека Хармс за а, сираците, така че ще е хубаво, ако се отговори да ви го предам. После вице-председателят на делегацията в Русия, господин Шулц, е, да обобщи заседанието. Господин Пул има думата. Благодаря госпожо председател. Благодаря, че организирахте това изслушване. Беше важно и винаги важно за нас да чуем експерти в парламента по тази тема и моите колеги и аз имахме възможност да се спрем на въпросите, които обсъждаме днес човешките права и гражданското общество в Русия в последните месеци и седмици. По-късно ще ви информирам за консултациите, които проведахме наскоро. Също така ще имам възможност да дискутираме някои от случаите, които бяха споменати. Ходороковски, Магницки, също така развитието на гражданското общество в Русия, най-общо казано. В този контекст ние също така казахме на нашите руски партньори, че действително приветстваме специалния представител на ООН за, по правосъдието, това, че той е а, му е било позволен да посети Русия и са а, разпространени в а, Северен Кавказ конвенцията срещу насилията и изтезанието и а, що се отнася до Развитието на гражданското общество, Европейския съюз и висше представител изразиха своята а, загриженост не веднъж, както и в парламента преди няколко седмици, където много ясно а, очертахме. Ние действително сме правили изявления по всеки един закон нарушен или прият в а, Русия, този за клеветата, за чуждестранните агенти и така нататък. Някои обаче моменти са обект на сериозна загриженост от наша страна и много често от това, което чуваме като обосновка или оправдание е свързано с три елемента. Прозрачност. Твърди се, че решението на съда да се обяви НПО за чуждестранен агент не е дискриминаторно и също така се цитира и е, законодателството на Съединените, Съединените щати за чуждестранните агенти. Ние много ясно казахме, че няма е, нужда от допълнително прозрачност за финансирането на НПО в Русия. Терминът чуждестранен агент много ясно беше казано и от панелистите и в нашата дискусия стана ясно, че това е стигматизиращ термин, дискриминаторен. Аз ще се отнася до законодателството в Съединените щати, то е доста различно от това в Русия. Наскоро имах дискусия, не след обед всъщност, с Гражданската камера подробности разгледахме. Не искам да се спирам, но ако желаете да се обсъди това, мисля, че е важно просто да се каже, че става въпрос за съвсем различно законодателство. Също така сме загрижени за прилагането на този закон в три елемента. На първо място въпроса как да се определи политическа дейност. Това не е ясно. Дори и руското Министерство на правосъдието не успя да даде определение. Ние поискахме от нашите партньори от Русия не веднъж да дадат как... не дефиниция, а тяхното разбиране по този въпрос, но това остава неясно. Един от елементите, които, по които ние сме особено загрижени и го казахме не веднъж, е ретроактивното приложение, да речем съдебното решение за ГОУС, а, беше свързано с европейски, финансиране за европейски проекти от 2009-2010 година, три години преди приемането от страна на думата на това законодателство, т.е. това ретроактивно приложение е особено опасна пътека според нас. Също така сме загрижени за това, че няма прак за а, чуждестранното финансиране закона. Основна разлика с законодателството в Съединените щати, където има ясно отношение тази връзка, а в руското законодателство няма прак. Няма идея за това какво представлява един прак и дори днес след обед в дискусията, в която за която споменах, стана ясно, че неправителствени организации имат едновременно финансиране от чужбина и от руската държава. Това прави ли ги чуждестранни агенти? Ще се изисква преглед на това законодателство. Ще продължим да го обсъждаме с нашите руски колеги. Имаме ясни причини за това, защото смятаме, че така се върви срещу а, намерението, което има в Русия за модернизация, което се твърди, че има в Русия за модернизация и не би следвало да има такава заплаха да бъдат наричани НПО чуждестранни агенти. Също така а, имаше международни задължения, които бяха подписани а, по различни поводи. Шесте основни елемента, които използваме, искам да припомня в нашите дискусии в Русия за въпросите свързани с гражданското общество и човешките права. На първо място следим развитието в Русия, включително с редовни срещи с НПО и проследяване на съдебни производства и посещение на изслушвания като днешното. На второ място публично се изказваме, включително висшия представител по такива развития, като търчем в последно време делото Голос. Също така следим законодателството, което се приема. На трето място повдигаме нашите въпроси в различни форуми. А, Съвета на Европа, ОИСР и други както и в Съединените щати. На четвърто място повдигаме тези въпроси на всички въпроси, в на, всички поводи в нашите взаимоотношения, политически срещи, следващата среща на високо равнище ще бъде повод да се засегне този въпрос. А също така мисля, че може да се каже, че Русия е засегната в много а, по много поводи и ние се обръщаме към тези въпроси на свой ред. На пето място продължаваме да подкрепяме форуми, които подкрепят взаимодействието между гражданското общество и тук ще цитирам един конкретен такъв форум за гражданското общество. Това е една организация на най- първично ниво, и е много важно да продължи действието в Русия. Там се разглеждат много важни въпроси, включително мобилността, визите, обмен на а, обучение и така нататък, което се обсъжда неведнъж. И на последно място, а, мисля, че трябва да осъзнаем, че при намаляването на гражданското общество намалява и възможността за действие на властта. Има съответното влияние и в партньорските страни. Ето защо е важно и Европейския парламент да разглежда тези въпроси не веднъж. Това са елементите, които дефинират нашата политика в тази област и това е, което иска да кажа на този етап. Благодаря, господи, господин Пух. Благодаря, че останахте с нас малко по, а, повече. Всъщност, благодаря, че ще останете сега и в а, а, нашата среща при закрити врати. А сега а, обещах на колегата, че госпожа Москаленко ще засегне въпрос, свързан с а, сироп питалищата или сираците. Благодаря ви много. След това обсъждане няма какво толкова да добавя, но наистина е необходимо да продължим работата, да, да продължаваме да повтаряме, че това е неприемливо, че това е, са политически средства. Не мога да действам в тази посока, но вие го правите по-добре, отколкото нас, адвокатите. А, поставяте въпроса за това какво е съвет, съд, какво е парламент, какво е закон. можем да кажем, че за да функционират съдилищата и парламентите правилно, законосъобразно, то те трябва да бъдат формирани по законен начин. Колко измен... измами имаше по време на последните а, избори като адвокати, ние представляваме много а, жалбоподатели в Европейския съд и той ще разгледа този случай. Отново по отношение на съдилищата, за да работят те правилно, това трябва да е форум, който е формиран правилно. И сега директно в Женева отивам, където специалният докладчик утре ще обсъди констатациите във връзка с независимостта, ако тя изобщо съществува за руските съдилища и какво означава това. Що се отнася а, до законите? А, Европейския парламент неведнъж и много отдавна каза, извинявайте, Европейския съд, а, даде определение, така че ние можем да продължим работата и продължаваме да работим срещу а, този закон, който се отразява на американците, макар и не на европейците на днешно време. Много голям брой жалби от осиновяващи родители, които вече са установили връзка. Всеки ден са виждали е, снимката на тези деца е, и са очаквали всеки момент те да дойдат при тях. Изведнъж тази връзка се прекъсва. Но това е, е случай, който няма да бъде приемен от Европейския а, съд, но за радост този случай всъщност ще може да бъде прият от а, съда и даже е с а, приоритет. Но някои от тези деца може да намерят смъртта си в този период на изчакване. Някои от тях се нуждаят от медицинско оборудване за поддържане на живота им и всичко се случва. Като адвокат аз правя всичко възможно и наистина полагаме много големи усилия, много а, а, силно участвам. Има осиновявания, които де-факто са извършени а, и те чакат децата. Не знам вашите политически средства, но а, единственият ми апел към вас е, моля ви, спасете живота им, спасете живота на тези деца Спасете живота на политическите затворници по убеждение, които все още са живи. Благодаря. Благодаря, казва председателката. А сега давам думата на господин Шулц. Sie müssen jetzt meinen abschließenden Bemerkungen in einer anstrengenden Sprache folgen. Ich, ich spreche Deutsch. Ще говоря на немски. Надявам се да успеете да ме разберете. Съвсем накратко ще се изкажа. Говорим за една държава, която има политически затворници. Положението е лошо, даже се влушава, когато става въпрос за хора, които се борят за справедливост и на тях им се налага да жертват живота си. Виждали сме произволие при прилагането на правилата, в случая Ходорковски, Магницки, посираят и сега с преследването на НПО-тата. Тук се набелязва една тенденция, вижда се една тенденция. Много се надяват, а, че а, демокрацията ще отпусне юздите, но а, всъщност Путин това, което прави е, че заменя юздите с вериги. Това е много тъжно. В момента в Русия текат процеси. През 1998 година имаше резолюция на ОНЕ за защита на НПО-тата. 6 години работа отдели ОНЕ за това и Русия подкрепи тази резолюция. В 13-ти член се казва, че НПО могат да получават средства от чужбина, за да вършат работата си. За работата си трябва да подчертаем тази част. Мисля, че тук въпрос е на самоуважение за Европейския съюз да гарантира, че като носител на Нобеловата награда няма да подкрепя съответно мрежа от шпиони, но ще подкрепя хора, които работят в Русия, които вършат някаква работа там. Не съществува този вечния въпрос на Ленин. Какво да правим сега? На къде да вървим в Русия? А, мисля, че е важно на срещата на върха между Европейския съюз и Русия да не увъртаме нещата. Ние нямаме партньорство за модернизация, нямаме общи ценности и за това не бива да покриваме нещата, не бива да ги замазваме. Аз не виждам никаква модернизация в Русия в момента. И може би да си е задала такава задача, но не я постига. Ходорковски даде интересно интервю в понеделник, в което казва, той прави а, паралел с ГДА. И ясно е, че Русия не върви по пътя на демокрацията, а по-скоро на диктатурата. А ние трябва да се противопоставим на това. Мисля, че освобождаването от визи за някои руски граждани е, може би, похвално, обаче много хора са, в Европа може да са мечтали за подобно нещо, но ние трябва да поемем отговорност а, да попречим на хора, които са замесени в случая Магницки, просто е така да си пътуват свободно в Европейския съюз. Е, мисля, че ще намерим сили тук в Европейския парламент е, да се изправим срещу тези неща и да успеем да предадем своята, е, своята воля на съвета и на комисията. Ще продължим да работим със същия ентусиазъм. Много ти благодаря, колега, за това, че обобщи на прекрасен немски язик изводите от тази дискусия. Искам да благодаря на участниците и да кажа, че ясна необходимостта да се въвлекат всички онези, които са част от общата дискусия, всички те да се свържат помежду си, да останат свързани. А останалите, след като си тръгнат нашите гости, моля да, да останете в залата за една кратка точка от дневния ред, след което продължаваме на закрити врата. ние имаме тук с нас колумбийски защитник на правата на човека. Той представя Комитета на солидарност с политическите затворници. Той е тук съвсем за кратко. Господин Франклин Кастанеда, се казва той, неговата организация помага на хора, които са задържани по политически причини, дава правна помощ и а, проучва въпросите за задържането, условията за задържане в Колумбия, също така а, мъченията в затворите в Колумбия. Господин Кастанеда има опит е, е изпитал на собствения си гръб заплахи за живота и 2006 година е бил принуден да се премести от своя роден град Баланкина в Богота. И това, което се случва с него, е, се случва и с много други защитници на човешките права, а именно те понасят заплахи за живота и здравето си с цел да бъдат спрени да вършат това, което вършат. Господин Кастанеда, имате думата. Може да говорите на испански, ще има превод. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички членове на тази комисия, че ми позволихте да взема думата. Първо, искам да спомена пред почитаемите депутати, че днес празнуваме първата стъпка в мирния процес между колумбийското правителство и а, бунтовниците от ФАРК. Тези а, две страни в Колумбия до сега не са влизали в официални преговори, затова ние се гордеем, че сме стигнали след 40 години войни до този повратен момент. Разбира се, ние сме оптимистично настроени, но в същото време има много други работи, които се случват в нашата страна, които се отразяват върху а, синдикалисти, върху защитници на човешки права, жени, ръководителки, лидери в Колумбия. Един от основните проблеми, пред които сме изправени в Колумбия, е задържането. Повече от 36 души миналата седмица бяха задържани в Колумбия за това, че изразяват мнения, които се различават от държавната политика и за това, че са ги изразили а, тези мнения. Те фалшиво са били обвинени а, в това, че са участвали в бунтовни действия. А, всъщност те са част от едно социално движение и са имали право на протест и на изразяване на собствено мнение. Имаме нов закон в Колумбия, те наречения закон за сигурност на гражданите, което дава възможност да се блокират социални протести. 80 души бяха задържани на демонстрации малко по-рано тази година. Те може да понесат лишаване от свобода между 24 и 48 месеца. Имаме произволни арести по политическа поръчка от полицията. Е, в Колумбия обаче има и много други проблеми. От 2010 година постоянно се увеличават нападенията, убийствата и отвличанията 2011 година има 49 оглавни убийства. Повишават се до момента в 2013 година 59 убийства от такова естество са се случили. Нито едно от тези дела обаче не са уредени. 95% от тези случаи не стигат въобще до съда, което означава, че не се повдигат на никого обвинения и тези престъпления продължават да се повтарят. Повече от половината от тези жестокости установяваме, че са, извърш, се извършват от паравоенни формирования, подобни на ФАРК и общо взето съществува безнаказано сред тези, които извършват подобни актове. Миналата година бе стартиран процес по едно от тези дела и имаше възможност за амнистия. Това беше правната рамка в контекста на а, който се разглежда това дело, а пък а, друго дело имаше а, в цивилната юрисдикция, има и други дела в военната юрисдикция. Конституцията не ни подкрепя нас, а подкрепя амнистията. Това означава, че нарушителите на човешките права, на защитници на човешките права си остават безнаказани, което се отразява на защита на човешките права. 2008 година повече от 5000 души в Колумбия са избити от силите на реда в Колумбия. Това е според нашите данни. Имаше малко намаляване на този тип убийства, но по-малко 3% е това намаляване. Имаме документирани 10 000 случая, на убийства, свързани с а, държавата, по, по един или друг начин с а, хора, които имат връзки с държавата. Искахме да чуем и мнението на Европейската служба за външна дейност относно Колумбия. Дали има някакъв оптимизъм заради мирния процес? Наистина има такъв процес, той тече, но трябва да подчертаем и останалите събития, които се случват в Колумбия, като има призивка в колумбийското правителство да засили правосъдната система. Според нас това, тази парламентарна комисия трябва да организира изслушване и за правата в Колумбия, евентуално да посетите скоро нашата страна. Много ви благодаря за вниманието. И аз ви благодаря, господин Кастанеда. Мисля, че направихте много добри предложения. Ние трябва да обсъдим а, с другите политически групи програмата си, но предполагам, че вашето предложение да има изслушване тази година, може би втората половина на тази година по този въпрос и също така ще предадем критиката ви а, към а, службата за външна дейност. Не сме ги уведомили да бъда тук, защото малко беше кратко предизвестието, че ще сте тук. А, за това а, ще а, разгледаме с тях въпроса за човешките права в Богота, когато са там, да обърнат внимание. Сутринта на нашето заседание разглеждахме насоките на Европейския съюз за защита на защитниците на човешките права. Ние проведохме едно проучване какво прави Европейския съюз. Той прави много хубави неща, но на мен ми се иска да знам конкретно от вас. Вие били ли сте в контакт с делегацията на Европейския съюз в Богота, защото една от техните задачи е да се свързват с защитници на човешките права и да ги подкрепят? Ако може да ни отговорите накратко, защото не разполагаме с много време. Да, били сме в контакт с европейската делегация. В някои случаи сме получавали подкрепа, но в други случаи, за съжаление, по-деликатните, не сме получавали никаква подкрепа. Но по принцип активистите по човешките права, защитниците на човешки права в Колумбия намират подкрепата на делегацията, но те трябва да работят повече с нас, за да подкрепим, за да подсилим правосъдната система в Колумбия и смятаме, че има място за още действие в тази насока. Много ви благодаря, че дойдохте и че ни представихте препоръките си. Преди да закрия официалното заседание, искам да благодаря на всички онези, техниците, охраната, администрацията, за това, че ни помогнахте да осъществим успешно това изслушване след обяд, защото представителите на Пуси Раят, тяхното посещение не беше особено лесно ние не искахме да ги излагаме на риск, което изиска а, промяна на нормалните ни правила. Отново ви благодаря и всичко протече отлично. Сега закривам заседанието и ще продължим с заседание по закрити, на закрити врата, като ще имаме а, разбор на консултациите между.